Е, моля, сложете си слушалките, защото ще започна да говоря италиански, както обикновено. Предпочитам да ръководя заседанието на италиански. Allora, iniziamo come di consueto con il Започваме, както обикновено, с първата точка от дневния ред, именно приемане на проекта за дневен ред. Най-важните точки, които ще обсъдим днес, се отнасят до петиции които са свързани с италианските такси за радио и телевизия, замърсяването на околната среда с диоксин в Таранто, след това имаме една петиция от Ирландия, както и информационното посещение в Дания и Полша, всъщност информационните посещения. Имаме също така и петиции от Англия и Франция по въпроси на здравеопазването, също така предаване на административна документация в Полша и една петиция, свързана с перинатални проблеми. Госпожа Алкен ме помоли да я информирам, че днес, за съжаление, няма да може да участва в работата на комисията, защото е имала малка злополука. Нищо голямо, обаче все пак злополука. В момента е в болница и по тази причина днес не може да присъства. Днес ще има промени в дневния ред. Те са следните. Гласуването и разговорите за предложените доклади за информационните посещения ще се състоят в 11, а не в 12 часа. След това докладът за Галиция е отложен за заседанието на комисията през ноември. Точка 8 беше заличена и то по молба на самия вносител на петицията. Точка 19 отпада, защото до сега координаторите не са посочили докладчик. Точка 5 вместо господин Паксас, по нея ще говори господин Бидзото, а за 7, 8, 9 и 16 вносителите на петициите ще присъстват. За заседанието на координаторите се предлага следното. 11 часа и 45 минути, ако няма възражения. Така че, ако нямате възражения, можем да приемем дневния ред в тази му форма. Виждам, че няма възражения. Значи приемаме дневния ред. Господин Салавракос, госпожо председател, искам да поздравя всички, нямам възражения по дневния ред. Обаче, тъй като трябва бързо да замина за Атина, искам да дам някои кратки пояснения, които много моля да бъдат включени в протокола. Първо по точка 6, госпожа Бизото, става дума за петиция в във връзка с нарушение на европейското законодателство от италианската телевизия, след това 11 доклад от проучвателното посещение в Дания. Тук искам да гласувам за доклада за това проучвателно посещение. Аз съм за приемането на доклада и това, което внесе господин Яр от името на нашата м, група АЛДЕ, социалистите и НП, се е, предлага тема, която ще бъде обсъдена на заседанието на координаторите, също така доклада от проучвателното посещение в Польша. Аз съм е, съгласен с докладчика. Много моля да отразите това в протокола. Благодаря, господин Салабракус. Господин Болан. Става дума за Точка 4. Ако не, ще продължа с дневния ред. Трябва да потвърдим протоколите от заседанието от 16. Имате ли още нещо във връзка с дневния ред? Добро утро! Аз е, искам да предложа доклада на по-следващо заседание. Аз е, информирах господин Тейлър вече в писмена форма. Това ми беше съобщено късно вчера. Във всички случаи информирах е, политическите групи. Две от тях са против. Прибавя се сега и групата на господин Салавракус. Ние трябва да проведем гласуването, така както е отразено в дневния ред. Искам сега да се върна към втора точка от дневния ред. Одобряване на протокола от заседанието от 16 и 17 септември. Имате ли възражения? Ако не, тогава приемаме протоколите. Вие вероятно сте установили, че след първото раздаване на дневния ред с решенията, които са взети от координаторите, актуалният текст, който сега е раздаден и по който току-що гласувахме, не съдържа решенията на координаторите, защото те няма да бъдат четени, както обикновено, и затова днес след обед ще бъдат четени заедно с решенията, които координаторите ще вземат в 11 часа и 45 минути. Тези решения ще бъдат изпълнени след гласуването. А що се отнася до съобщенията на председателя, до края на заседанието на комисията могат да се внасят още документи. Господин Болон иска да каже нещо, моля. Благодаря, госпожо председател. Исках само да ви припомня, че петиция 0978 за господин Чигу не бих искал да бъде закрита, както се предвижда, тъй като във Франция се обсъжда широко този казус. Той, преди няколко дни беше екстрадиран в Германия. Все още не е направен подробен анализ на петицията в комисията, така че ви моля тя да остане открита, тъй като няма да бъда тук най-вероятно, когато ще се обсъжда този въпрос. Ви моля да вземете предвид това. Благодаря. Благодаря за част Б от дневния ред. Това може да бъде направено писменно, така че не е необходимо да се заявява всичко, но това, което заяви току-що господин Болан, ще го включим. Госпожа Гомес. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да ви помоля да не се закрият две петиции. Първата е 1-2. 05 от 2009 за, дво, за двойното гражданство на словашките граждани вие казахте, че ще очакваме решението на Конституционния съд, което все още не е публикувано. Така че аз ви моля да изчакаме решението на Конституционния съд преди да закриеме петицията. Става дума за, за проблем свързан с фундаментални права, за граждани, които биха искали да, да приемат друго гражданство и загубват словашкото гражданство. Втората петиция е 1571 от, от унгарски гражданин, който е, е бил лишен от пенсията си след приемане на нов, нов закан. Има и много други подобни петиции на същата, на същата тема, така че мисля, че е, тук, тук става дума за хора с увреждания. В момента комисията е, провежда разследване и изследване за положението на хората с увреждания по време на криза, така че ви моля да изчакаме това. Добре, госпожа Гонц, казва председателката, ще вземем предвид вашето искане. И е, тези две е, искания ще бъдат обсъдени по време на заседанието на координаторите. Благодаря ви. А сега продължаваме с дневния ред. Точка 5 става дума за становище по 29-та доклад за приложението на европейското право. Госпожа от е, Бази ще взима думата от името на господин Пашкаш. Аз ще изчета казаното от господин Пашка. Става, става дума за общ преглед е, за приемането на директивите и хармонизирането им, транспонирането им в националното законодателство и тъй, тъй като много част от разпоредбите е, залегнали в директивите и правилниците все още не са транспонирани или се закъснява с транспонирането. Докладчика призовава към по-бързото им транспониране в разли... Също така равнището на транспониране е различно в различните държави членки. Е, комисията трябва също така да бди, да се спазва принципа на субсидиарност, както и другите принципи с цел по-голяма ефективност и рентабилност. Комисията трябва също така да подкрепи и а, вземе мерки за използване правото на всеки гражданин да, да внася петиции и съответно да предприема процедури за нарушаване. Нашата комисия трябва да разполага с голям и широк обем информация относно жалбите и проследяването на решаването на споровете от страна на комисията молят докладчика да чете малко по-бавно. Същевременно трябва да се подобри сътрудничеството между комисията, националните парламенти, и правителствата, за да може транспонирането на законодателните текстове да се извършва по прозрачен начин. Същевременно е необходимо да се намали административното бреме и да се е, намали като цяло бюрократ... да се намалят бюрократичните процедури. Същевременно трябва да се е, подобри е, функционирането на проекта Web Пилот и съответните жалби да бъдат разгледани в необходимите срокове и да бъдат оповестявани отговорите на държавите членки. Благодаря, госпожо. Госпожо, става дума за едно, една, едно първо, един първ обмен на мнение по, тези, по този доклад. Изменения могат да се внасят до 30 октомври 12 часа а на 26 ноември ще ги обсъдиме и гласуваме. Добре, госпожо председател. Ние ще внесеме изменения за да подобриме текста. След това смятам, че ще можем да приемеме този текст. След като няма други желаящи да се изкажат, някой друг иска ли да вземе думата? Комисията. Благодаря. Благодаря за този първи проект и тези първи предложения. Бих искал от името на комисията да направя следните коментари. Бих ние дълбоко цениме ролята на комисията по петициите при разглеждане на жалбите и за решаване на проблемите, свързани с нарушението на законодателството. В основния документ има глава посветена на петициите, получени през 2011 година от Европейския парламент, както и дейностите предприяти от комисията по повод тези е, петиции. Във втората част е, е описан е, анализа на различните е, поли, политики и дейности, свързани с инициирането на а, процедурите по нарушение и бихме искали това да се запази и за бъдеще. Вие също така споменахте намаляването на административното бреме и една едно по-ефективно законодателство. Това е целта и на комисията чрез програмата е, е, ЕВИФИТ. Е, ще предприемеме и допълнителни мерки за намаляване на административното бреме и за гражданите, когато става дума за казуси, свързани с нарушение на законодателството на Европейския съюз. Има и други е, предложения, свързани с помощта, която трябва да се откаже на държавите членки за транспониране на европейското законодателство, особено след избори и смяна на е, правителството. Както знаете, транспонирането на директивите е а, е, прерогатива на държавите членки. Нашите правомощия са ограничени в тази област е, и а, е, всичко се основава на едно а, доброволно а, предприемане на действие. Същевременно обаче а, комисията предлага планове за пряко приложение на директивата, на директивите и това помага на държавите членки за по-прякото и упростено транспониране на директивите. EU Пайла трябва да спомена, не е механизъм за внасяне на жалби но някои комисии на Европейския парламент пред, предложиха правилата и условия за прилагане на EU Pilot да се променят и те да станат обвързващи. Но искам да ви припомня, че всъщност става, става дума за един двустранен механизъм, свързващ комисията с държавите членки. Ако промениме правилата и приемеме обвързващи инструменти, то, то тогава на практика ще извършиме едно едно, едностранно изменение или нарушение на, на правилата. Така че не трябва да забравяме също така, че и държавите членки едва ли ще приемат е, едва ли ще приемат е, подобно предложение или подобна дейност от наша страна. А, а по точка, в точка 17 се, се предлага държавите членки да се предлага държавите, държавите членки да направят всичко възможно за прекратяване на е, процедурите по нарушаване преди внасене в съда. Да. Е, обикновено това, това става, но е, остава не неоповестено за медиите и за широката публика. Но ако някой иска да провери дали комисията е прекратила дадена процедура поради е, предприятите от държавата членка необходими мерки. Това е възможно и достъп до подобни документи има. Благодаря, господин Баси, казва председателката. Можем да приключиме с тази точка и да продължим с точка 6. Петиция от Мара Бицотто, Джино Агерди, Розарио Боскери от името на Комитета за свободно информ... радиотелевизионно информиране. Под петицията са се подписали 3000 души. Става дума за спор между рай и начинът по който се прилага европейското законодателство, т.е. противоречие между действията на РАЙ и разпоредбите на а, РАЙ. Вторият е подписал а, жалбата е тук, на когото давам думата господин Буския. Радио телевизива. Добър ден, госпожо председател, добър ден, уважаеми госпожи и господа. Междувременно вече 50 хиляди се присъединиха към нашата петиция. От години вече се борим в Италия за премахване на лицензионните такси. Така че гражданите да имат възможност действително да се ползват от правото си на информация без лицензионни такси и други ограничения. Това е в рамките на нашата битка за граждански свободи, за права. Смятаме, че лицензионните такси, наложени от РАИ в Италия, са напълно неправомерни. Нещата се свързват всъщност с един декрет от 1938 година по време на фашистския режим Става дума за облагане с данъци на всички засегнати. Но междувременно вече РАИ е, е би трябвало да бъде обществено-правна институция, която да предлага информация и други телевизионни програми. Точно това право на гражданите е нарушено в този случай, тъй като се налагат лицензии и то за лошо изпълнение на тази обществена поръчка, която е възложена на РАИ. Рай на практика вече е частна телевизия, която обслужва частни интереси. Е, много от гражданите е, е, не са съгласни с заплащането на лицензионните такси, които са един вид държавно подпомагане на РАИ. Рай действително има дефицит в бюджета си 255 милиона евро в резултат на лошо управление на компанията. Е, пари, които трябва да се заплащат е, от е, европейските граждани, каквито са италианските граждани в случая. Моят адвокат ще ви обясни по-точно за какво става дума. Добър ден, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. В тази петиция ние констатираме, че е, италианското законодателство в момента задължава гражданите да плащат лицензионни такси, които не са в съответствие с европейското законодателство. Италианският е, закон нарушава основно право е, а именно, на гражданите, именно правото да бъдат информирани, да се осведомяват. Таксите е, които е, се очаква гражданите да плащат, е, са свързани и с някакви много сложни процедури. В случай, че те искат да се откажат да не плащат данъците и да се откажат да гледат програмите на РАИ. В такъв случай те се задължават никога вече да не включват телевизора си на този канал и дори, така да се каже, да се откажат от телевизионния апарат, който е свързан в рамките на административните процедури на РАИ с техните из, излъчените от тях програми. Именно тази процедура нарушава член 11 от Хартата за основните права, в който се регламентира правото на гражданите да, на неограничен достъп до информация. Рай обаче не признава, че това е всъщност нарушаване на правилата за свободна конкуренция на пазара или нарушение на разпоредбите в италианското и съответното в европейското законодателство. Италианското правителство в продължение на години е, позволява е, всъщност е, да се събират такива такси. Това показва и примера с SkyTV. На 30 август август обаче компетентните органи в Италия постановяват, че Рай е, е нарушил е, определени е, закони и е, в Италия, тъй като е, въпросните такси е, се използват и за дейности, които не са свързани непременно с е, обществената поръчка, възложена на РАИ. Трябва да засегнем и въпроса за е, сигнала, излучен от РАИ РАИ и дъщерните дружества трябва да гарантират възможността на потребителите да получават този сигнал. За съжаление, има много граждани, които не могат да получават сигнала на Райн и то не, понеже не желаят, а понеже не са в състояние да го получат. Независимо от това, от тези 2 милиона души, които са засегнати именно от неподаването на сигнала към тях, Рай продължава да настоява да събира такси. Няма друга държава член, в която да се събират такси е, насилствено от хората по този начин, както го описваме, независимо от това, че не им се предоставя въпросната услуга. Сигнала на Рай не достига до тези 2 милиона италиански граждани и въпреки всичко те са принудени да плащат лицензионна такса. Когато определени принципи въжат за гражданите, то те въжат и за предприятията, особено когато става дума за е, публичноправни е, институции, които е, трябва по дефиниция да изпълняват обществена поръчка. И за това ние се обръщаме към вас с молба да премислите още веднъж становището си. Е, по същия начин се обръщаме с тази молба и към комисията и е, се надяваме, че е, комисията ще спре тази порочна практика на РАИ. Междувременно вече се присъединиха и други 3000 души към петицията. Госпожа Маторели е, ще отговори на е, въпросите, които вие зададохте и на вашия призив. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа, обществено е, правните предаватели в е, Европа е, имат определени обществени е, задачи и трябва да отговарят на определени критерии. Плурализъм, пълна информация, точна информация. свободен достъп на гражданите до нея. В протокола от Амстердам от 20 октомври 1997 година е, всичко това е потвърдено, е, включително и правото за събиране на лицензионни такси, като държавите членки са тези, които определят е, дали ще се събират такси и какъв ще бъде техния размер. Също времено в протокола от Амстердам се е, посочва, че финансирането не би трябвало е, да пречи, е, този, този начин на финансиране не би трябвало да пречи на съответните компании. В случая става дума за радио и телевизионни предаватели. Имахме възможност да изслушаме е, презентации от страна на комисията. Комисията междувременно е, още преди 6 години е, изложи своето становище. Е, през 2003-2005 година имаше и допълнение към това становище, в които е, във всеки случай, във всички тези документи и съобщения на комисията се е, казваше, че е, е, италианската практика е, по отношение на лицензионните такси на РАИ съответства на европейското законодателство и предоставената от РАИ услуга е коректно е, съответства на обществената поръчка, която е получила телевизията. Лицензионните такси са в съотношение с нето разходите, които са необходими за изпълнението на обществените поръчки. Не може е, да се говори за компенсации в този случай, е, нито за е, използване на средствата за някакви търговски дейности, както се твърди в текстовете на петицията. време имаше и решение на Европейския съд, както и едно особено така, популярно е, съдебно решение на съда в Люксембург, което бе посочено от е, вносителя. Е, в това решение на съда се посочва, че не е незаконно, не е неправомерно обществено-правният предавател да осъществява и търговски дейности, паралелно с дейностите, които са в обхвата на обществената поръчка, която е получил. Държавите членки следят в крайна сметка за изпълнението на тези обществени поръчки, възложени на обществено правните институции. Е, в е, Италия има компетентен орган, който трябва да гарантира свободната конкуренция, е, лоялната конкуренция и свободния достъп до информация на гражданите. Компетентният орган също е излязъл със становище, в което посочва, че РАИ е сключила договор с Министерството за економическо развитие и по силата на този договор трябва да разграничава в счетоводната документация средствата, които са одобрени от Аджиком, това е съответния компетентен орган, т.е. средствата, които са предназначени за изпълнение на обществената поръчка и Аджиком именно е органът, който има право да осъществява контрол върху изпълнението на обществената поръчка и правомерното изразходване на средствата. През 2013 година Аджиком потвърждава позицията си че е, е, Рай е, използва събраните средства от лицензионни такси именно за изпълнение на обществената поръчка. И че програмите, които предлага Рай, по силата на тази обществена поръчка отговарят на изискванията за качество и количество. А, системата на а, счетоводно разграничаване на разходите и отделяне на двата вида разходи за търговски дейности и за изпълнение на обществената поръчка цялата тази система е съответно и документирана и се подкрепя от редица документи, счетоводни и други. Да се спрем сега на излъчването на сигнала. От 2008 година РАИ започва един процес на а, а, промяна на а, техническото оборудване, а, свързано с а, излъчването на сигнала, тъй като а, не става дума за засегнати определени райони или групи от населението. Е трудно да се установи колко голяма е територията, която действително получава сигнала при всички положения тя е много голяма и обхваща една голяма част от населените места в страната, но има и проблеми в някои отделни селища или отделни райони. На тези случаи във всеки случай са изолирани. Но става дума и за местни е, предаватели, които използват уничестоти. На 1 август 2013 година РАИ подписа с Аджикоми и с економическото министерство е договор за а, е, е, промяна на е, частотите. Така че всички тези факти, които изброих до тук, показват, че би трябвало да отхвърлим основните моменти в е, петицията на вносителя. Рай изпълнява своята обществена поръчка и средствата, които се събират под формата на лицензионна такса от потребителите, е, не се използват за нищо друго, освен за изпълнение на обществената поръчка. Характерът на този данък или на тази такса е свързан и с това, че естествено, че човекът има телевизор в къщата си и може да използва сигнала и съответно да ползва програмите, които излъчва РАИ. Да чуем комисията. Лицензионните такси за телевизионни програми не са популярни никъде в държавите членки. Лицензионните такси е, са нещо, което тревожи е, гражданите навсякъде и е, но ние не можем да кажем на държавите членки, не, не можете да налагате лицензионни такси. Ние не можем да им нареждаме как е, да организират е, е, публичния сектор и работата на обществено-правните институции, включително и по отношение на телевизионното и радио разпространение. Те трябва да спазват протокол от Амстердам. В доста от държавите членки се събират такива лицензионни такси. Всяко домакинство трябва да заплаща тази такса, независимо от това понякога дали има телевизор в домакинството или не всъщност в рамките на а, така, общото облагане на гражданите с данъци е включена и една задължителна такса за ли, а, лицензионна такса за ползване на а, подобни услуги в Нидерландия. Такъв е случай там. А, въпросът е дали можем да третираме а, тези лицензионни такси, които се събират от РАИ като един вид а, държавна помощ, държавно финансиране. Не виждам във всеки случай е, нищо е, в е, фактите и обстоятелствата, които са изложени до този момент и от вносителя, и от е, другата страна, което да ни накара отново да възобновим разследването по отношение на лицензионните такси в Италия. Е, в случаите, в които е, е установено, че РАЙ използва лицензионните такси за други дейности, несъвместими с обществената поръчка, която му е възложена, Рай частично е бил санкциониран. Плащал е, глоби, но начина по който ние извършихме разследването в Италия и сравнението с практиката на други държави членки, както и с правните актове, които всъщност съдържат основните критерии за подобни случаи, не дават основание да приемем петицията. Благодаря ви. Започваме с дискусията. Давам думата на госпожа Бицато. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да изложа някои аспекти във връзка с таксата за рай. Това е известно време за италианците, защото тази такса е несправедлива и поради това те не искат да я плащат, тъй като в случая телевизията рай не изпълнява обществени функции. Това е аномалия, която не е оправдана нито поради естеството на рай, нито поради качеството на нейните програми. Преди това адвокатът засегна някои въпроси, на които аз също бих желала да се спра. Не може да се говори за а, обществена задача, за обществена функция, защото РАИ не гарантира, че а, средствата се разходват съгласно предназначение. В документите вие ще видите, че има колективен иск срещу РАИ, защото определени граждани не са в състояние да приемат сигнала на тази телевизия. Тук се включват кметове, различни региони, представители на различни региони. И има също така и жалби внесени от национални депутати. Това е потвърдено от италиански депутати, а именно, че има 2 милиона граждани, които не приемат сигнала на рай, въпреки това заплащат такси. И е, за това не може да се говори, че тук става дума за предоставяне на обществена услуга или за изпълнение на обществени функции, защото събирането на таксата без е, гражданите да имат право да ползват услугата е ясен случай на дискриминация и такива случаи трябва да бъдат е, предотвратявани. Бих помолила да погледнете съдържанието на писмата, изложени са два важни аргумента, които са в подкрепа на тази петиция. Много хора в Италия нямат възможност всеки ден да гледат програмите на РАИ и да се ползват от предлаганата от нея информация. Има твърде малко програми с субтитри на РАИ. Според мен комисията по петициите трябва да се намеси и е, също така е, компетентните европейски органи да гарантират е, неприлагането на дискриминация спрямо определени граждани. Сега за решението от август 2013 година Става дума за съдебно решение. Комисията мисля, че все още не е запозната с него, иначе мисля, че би процедирала по друг начин. Е, става дума за осъждане на Аджиком и Раи и е, всъщност е, точно националният орган, който трябва да изпълнява надзорни функции, е осъден. И всъщност е, става дума за даване на възможност за ползване на програми на Sky. Също така се нарушават и разпоредбите за аудиовизуалните медии, защото телевизионните такси се използват за цели, които не са от обществен характер. Комисията цитира решения, които са от 2003 и 2005 година, когато имахме още аналогова телевизия, не цифрова телевизия. Решението от 2013 година изобщо не се споменава, е, значи като цяло се посочва, много ви моля слушайте внимателно. Е, създаването на платформата Тивозад означава, че условията на конкуренция на телевизионния пазар изцяло са променени и РАИ всъщност с публични средства участва в е, частна тръжна процедура. И в съответствие с това Комисията по петициите и Европейската комисия трябва да се намесят. Аз не знам а, дали Комисията изобщо познава това съдебно решение, което е толкова важно. Аз мисля, че след като бъде прочетено това съдебно решение, Европейската комисия трябва да осъзнае, че трябва да се намеси и да инициира процедура за нарушаване на основните договори срещу РАИ и Аджиком. същност, Аджиком е органът, който е, има надзорни функции по отношение на обществените телевизии в Италия. Затова моля комисията и е, комисията по петициите да преосмислят позицията си и да вземат съответните мерки във връзка с е, коректната е, коректното използване на публични средства. Също така трябва да се установи дали РАИ изпълнява обществените си функции и дали е, е законно да бъдат събирани тези такси. В противен случай трябва да се започне процедура по нарушаване на основните договори, тъй като се нарушават разпоредби на вътрешния пазар. времено моля комисията да вземе отношение по точка 20 от петицията. В Италия гражданин може да се откаже от гледане на телевизия и заплащане на такси за нея. Е, разбира се, това пак е свързано с този декрет от 1938 е, година по време на фашистския режим, но това означава, че този гражданин изобщо вече не може да гледа телевизия и фактически телевизионният приемник става ненужен гражданин, който по този начин няма възможност изобщо да приема телевизионни сигнали, това всъщност би означавало, че се нарушава един член от е, Европейската харта за основните права. Както казах, тъй като е, телевизионните приемници е, трябва да не могат да приемат програми нито на италиански, нито на други езици, защо Европейската комисия по това не е взела отношение? Позволете ми да изтъкна още някои проблеми. РАИ не гарантира принципа на свободата и плурализма в е, информационната сфера. Ръководството на РАИ не е независимо, то се избира от политици. Нека да видим какво стана през тези дни. В Рим на 11 октомври декларация на директора на РАИ през тези години имиджът на а, публичната администрация на Италия се наруши поради действието на някои политици, ние трябва отново да спечелим нашата независимост. Фактически с това се признава, че рай зависи от политиците. И също така а, се говори тук е, е, председателката прекъсва оратора. Ораторът продължава. Всъщност е, седалището на Рай беше завзето от протестанти. След това телевизионните такси се използват не по предназначение. сигналите на Кодаконс, това е италианска организация за защита на потребителите, там се посочва, че се изплащат заплати е, в размер на милиони. Един телевизионен говорител в Италия, например, получава 2 милиона евро. Но мисля, че колегите могат да вземат отношение по това. Искам сега да се спра на някои запитвания. Европейската комисия трябва да се занимае сериозно с досието РАИ и трябва да изготви становище, което да включи изложеното от нас днес. Цялата информация, която беше представена днес, е само е, върха на айсберга. Комисията по петициите също трябва да се занимае малко по-подробно с този проблем също така и с проблемите свързани с приемане на програми за лица с увреждания. Скандала с злоупотребата с държавните субсидии също не трябва да се игнорира. Комисията трябва да действа. Аз моля Комисията по петициите и не е нейната председателка Манцони още веднъж е, да е, се обърне към комисията и още веднъж да бъдат разгледани многото сериозни въпроси, които изложихме днес. Становището, което е, беше представено днес от вас е непълно и е, комично. Благодаря, госпожо Бидзото. Господин Мозевски. Господин Мазоти, представител на Бългийския парламент е тук сред нас. А сега дам думата на господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря румънски. Първо, бих искал да кажа, че аз съм поддръжник на обществената, обществените услуги и обществената телевизия, особено в Европа, предвид агресивната политика на частните телевизии и частните интереси, които се изразяват чрез частните телевизионни канали. Първо, Важно е, е че, че съществуват а, такси, телевизионни такси в а, много държави членки. Но от публикуването на Харта Магна, всеки, всяка такса трябва да почива на някакви договорни отношения. Тоест, аз плащам такси, защото съм подписал даден договор. Европейската комисия не си дава сметка, че много европейски граждани са принудени да плащат такси, без да получават нищо срещу това и бед. Сме... какво, как, все пак, как, как, какво е вашето отношение по защитата на потребителите. Съществува и директива за защита на потребителите, скъпи представители на Европейската комисия. Второ, лицензите са задължителни. Това означава, че всички граждани на Европейския съюз трябва да имат договор с, предостав... с предприятие, което предоставя услуги, без да са поискали да бъдат страна по този договор. Тоест, е, на практика, вие ставате е, страна по договор, без да сте поискали това. Дори в И в Румъния е така. Независимо дали искате или не искате дадена услуга, просто трябва да заплатите за това. В, в Румъния Върховният съд излезе с решение след жалба, че ако някой не желае да получава дадена услуга, той не е задължен да плаща за тази услуга. Е, е, румънското законодателство е приемник на римското право, но на, на, на практика е, това, което става в много държави членки е ограничаване на основните права на граждани, нарушаване на техните основни права. Това е в крайна сметка незачитане на а, частната собственост, защото един телевизионен приемник е в крайна сметка една лична вещ е, и А, е, за да се за да има посегателство върху е, един, е, върху частната собственост, трябва да има решение на съда, за да, за да може да бъде запечатан телевизионен приемник, е наложително да има решение на съда, постановление на съда. Ако аз като собственик на телевизионен приемник, бих могъл да обжалвам подобно действие в съда. Така че не могат да дойдат и да ми отнемат телевизионния приемник. Е, а Европейската комисия казва, това е друг проблем. Още. А, е, необходимостта и задължението да има публична телевизия, обществена телевизия ако потребителите плащат на на на, на, на, на надено кабелна телевизия. Аз, имайте предвид, че, че в Румъния има най-голямо кабелно покритие. Аз, аз сключвам договор с а, кабелната телевизия. Това е договор между мен и а, предприятието, което ми предоставя тази услуга. И а, съответното предприятие му е все едно дали аз се възползвам от неговата услуга или не, стига да си заплащам е, таксата. А за да, за да, за, за да, за да, за да, за да купа този пакет, аз плащам съответно съответната част на кабелна телевизия, но същевременно обществената телевизия идва и казва не, ти трябва да заплатиш и на нас за получаването на тази услуга. Какво означава това? Че Европейската комисия е, приема, че публичната телевизия може да има е, монопол в... и че не може да има кон... конкуренция, че че е, в крайна сметка този див капитализъм ни доведе до, до, до тази криза, в която сме в момента. Европейското. Ако продължаваме така, наистина ще имаме много големи проблеми с европейското законодателство като цяло. Сега, Европейската комисия трябва да направи подробен анализ на тези проблеми, юридически проблеми, които а, а, изложих, вие на практика си затваряте очите пред това. Трябва да има регламент, който да има европейско измерение в тази област. И в заключение искам да кажа, че тази петиция трябва да остане отворена, докато не получиме един аргументиран и сериозен отговор от страна на Европейската комисия. В а, противно положение просто европейските потребители ще се настроят срещу е, публичната телевизия, а това в никакъв случай няма да е, послужи за е, осъществяване на нашите цели. Следващ. Президента... Благодаря, госпожо председател. Ще говоря кратко. Някои колеги много подробно изложиха тяхните виждания по случая. Мога да се съглася с много от нещата, които чух тук, но искам да подчертая една точка или по-скоро да се спра на един въпрос, който беше засегнат от италианската колега. Комисията не зае ясна позиция по въпросите, които бяха поставени от носителя на петицията. Това се отнася и за тази комисия. Както казах, ще говоря кратко, за да не повтарям казаното от някои колеги. Искам да направя две предложения. Първо, тук става дума за въпроси, свързани с свободната конкуренция. Госпожо председател, вие можете да се убедите, в това чухте отговора на комисията, чухте и исканията на вносителите на петицията и по тази причина смятам, че вашата комисия трябва да се свържа с комисията в Европейския парламент, която отговаря за свободната конкуренция и търговията. Трябва да се извърши анализ и във всички случаи да се излезе със становище по това досие. Тоест, то трябва да бъде разгледано в комисията. И поставяйки това изискване, това означава също, че петицията трябва временно да остане открита. Темата трябва да а, бъде анализирана по-подробно и според мен ми се струва, че сега има повече сянка, отколкото светлина а, в този случай. Благодаря, господин Бургези. Благодаря, госпожо председател. представителя на РАИ е подготвил Яво много добра презентация, вероятно съответните негови служители се е подготвили и е видно колко менеджери, колко служители работят там. И в крайна сметка те печелят от е, тези телевизионни такси, които се заплащат. Това е национален скандал. който трябва да спечели много повече вниманието на Европейския парламент. От нашата страна се изискват жертви в рамките на Spending Review. Това е, е свързано с е, възрастни хора, е, с пенсионери и е, ги засяга тежко в финансово отношение. Раи си позволява един твърде непристоен виц защото очевидно не се предвижда в тази зала да има само една единствена телевизионна камера, която предава как в Европейския парламент се обсъжда тема, която директно е свързана с тази срамна такса, заплащана от италианските граждани. Това е съвсем е, очевиден случай на дезинформация. Румънският парламентарист много ясно и правилно изрази нещата и може би това се отнася за много други страни, където има подобни ситуации. Случаят с Раи ми напомня за един голям либерален мислител от 60-те години, Волпе. Случаят с Раи е точно същия случай, който описа той тогава, случай на мафиотска демокрация. Например, когато ставаше дума за а, скандал, свързан с а, съпругата на един говорител в Раи, това изобщо не беше отразено. А, това е всъщност една мафиотска демокрация, канят се съди и на вечери, прахосват се средства. Много ви моля, попитайте а, представителите на комитатото, колко възможности се предлагат да се обсъди тази тема в най-гледаното време по РАИ. Колко време е отделила телевизията РАИ за законните и важни проблеми на вносителите на такси? Благодаря, господин Боргезио. Салвини. Grazie, Non... Благодаря, госпожо председател. не съм очуден от тази официална защита за рай. Е, естествено, че всеки се опитва да запази своите привилегии, е, както и е, работните места. Стотици хиляди служители но това, което ме тревожи е повърхностния поглед на една институция, която всъщност би трябвало да бъде пазител и защитник на правата на гражданите. Да кажем, във връзка с Лигурия времено тук става дума за дискриминация на а, хора с увреждания, слепи, глухи. А, има редица граждани, които плащат за така наречената услуга, обществена услуга, която предлага Рай, но които не я ползват поради невъзможността да я ползват. И след като вие всички сте съгласни, с, че това е, е правилно, правомерно и отговаря на европейското законодателство, не се чудете, че хората не желаят да гласуват за вас. И се шири евроскептицизъм има мошеници, има така служители в рай на високо, в високите етажи на администрацията, които действително искат да запазят тластите си заплати за сметка на гражданите, които да плащат лицензионните такси, независимо от това, че не ползват услугите. И Европейската комисия не се тревожи от това. Не, не се отчита многообразието на местните диалекти, на различните езици, които се говорят в областите, в които се разпространява сигналът на рай. Редица частни телевизионни предаватели предлагат много по-добра и по-точна информация и по-пълна информация, отколкото тази обществено-правна телевизия, която получава възможността да събира лицензионни такси. И така, както казахме, и незрящи, и слепи, и глухи, и редица граждани, това са милиони граждани, които не получават сигнала в къщи, са задължени да плащат лицензионните такси. Но независимо от това, колко неоспорими са фактите, които оговарят за това, че Рай нарушава законодателството и принципите, и на италианското законодателство, и на европейското законодателство, нищо не се предприема сред тези, които работят в РАИ, има сигурно и сравнително малко на които трябва много да работят, но други, които не работят, а получават всъщност огромните заплати. Понякога имаме усещането, говорейки за РАИ, че се намираме в Конго, а не в, или в някаква друга е, африканска държава, но не в Европейския съюз. Е, би било много хубаво да чуем мнението и на други депутати от други държави членки, за да можем да обменим опит в рамките на Европейския съюз. Навсякъде всъщност има обществено-правни телевизии, нали? Италианците е, не са в крайна сметка най-умните. Положително и вие можете да кажете нещо, но благодаря ви. Но очевидно няма други изказвания, затова сега ще попитам комисията, би ли желала да реагира на някои от коментарите, на някои нови факти, които за първи път чухме тук в комисията. Да. Аз съм малко изненадан от тона на някои от изказванията тук, но напълно разбирам разочарованието и гнева на гражданите, които трябва да плащат лицензионни такси, независимо от това, че не, не получават сигнал или получават лошо качество. Но още веднъж повтарям, въпросът за държавното финансиране, за държавното подпомагане е в крайна сметка от компетенциите на е, държавите членки. Е, в това число и е, е, държавното финансиране за е, телеви... обществено-правните радио и телевизионни предаватели. Е, как точно е, в Румъния действа системата, т.е. всеки, който иска да ползва услугите на обществено-правните предаватели, трябва да заплаща някаква такса. Това е, така да се каже, задължително за всички, които искат да гледат тези програми. Но а, инак, когато става дума за кабелна телевизия, това е въпрос на свободна воля и на желание на ползвателя. Искаш ли или не искаш да плащаш? Когато говорим за а, лицензионните такси и за а, радио и телевизионното разпръскване, от, а, по-специално във връзка с а, а, общественоправните а, предаватели, а, трябва още веднъж да повторя, че а, Генерална дирекция конкуренция действително в този случай не би могла по никакъв начин да реши проблема. Това е проблем, който трябва да се реши в рамките на националната държава. При всички положения, що се отнася до някои нови факти, които вие споменахте, ще ви помоля да ми представите копия на документа, от който цитирахте тези факти и аз ще се запозная с удоволствие с него. Всъщност, вие не се спряхте точно на въпроса, който бе отправен пряко към комисията. Така че ще поканя комисията и ще й напомня, че би трябвало да ни даде писмен отговор на въпросите, които се отнасяха до нарушения на директивата за защита на потребителите или нарушения по отношение на принципа за а, свобода а, на а, информацията, свободна информация и комуникация, или а, запечатването на телевизорите, така че хората да не могат да ги ползват. това са а, очевидно а, нарушения на правата на гражданите, които очевидно не проявяват интерес да ползват е, тази обществена услуга, която предлага обществения предавател РАИ, но въпреки всичко са задължени да плащат лицензионната такса. Независимо от това, е, дали е, смятаме, че практиката за която става дума в Италия е добра или лоша, ние ще трябва да изработим нашето становище и затова е хубаво да имаме и становището на комисията. Господин Бургети, още веднъж. Благодаря, господи, госпожо председател. Бих искал също така да приканите комисията да провери дали съществува защита на а, малцинствените езици и на малцинствата, не само в Северна Италия, регион от който аз съм депутат, но в останалата част на страната, тъй като Знаете, че е, езиковите малцинства обогатяват е, нашето културно наследство и тук сме свидетели на а, е, нарушаване, потъпкване на правата на тези малцинства и същевременно им се отнема правото да се изразяват в техните езици. Благодаря. Давам за една минута думата на госпожа Марторели. Благодаря. Естествено, не мога да се спра на всички точки. Може би ще засегна само това, което беше посочено от депутатите във връзка с съдебното решение в Лацио, също така и съдебното решение от август 2013 година. Това е аспект, който е засегнат и в петицията. След изтичане на договора на Sky Italia, РАИ, е представил е, всички програми върху телевизионната платформа Тивозад, създадена през 2009 година. Това е сателитна платформа, която всъщност представлява цифрова наземна приемателна станция в Италия, само една пета от хората в Италия приемат телевизия по сателит. По този начин РАИ не принуди и не накара а, своите зрители да сключат абонамент с Тивосат. Така че Тивосат може да се приема с сет-топ бокс от а, абонатите на Рай и възоснова на това съдебно решение от август 2013 година няма задължение за а, абсолютно задължение – собствените програми да бъдат предоставени за публично ползване. И в член 22 от договора за предоставяне на обществени услуги се предвижда възможност програмите на РАИ да се представят на търговски оператори в рамките на транспарентни действия, на прозрачни действия. А всъщност, действителност, това, което се посочва за безплатно, то е включено в абонамента за Sky и когато изтече договора с Sky, декодера трябва да бъде върнат обратно. Факта, значи, че Раи е представена в тази платформа Тивосад е признат от комисията. Всъщност комисията признава, че а, това е дейност на РАИ, която се контролира и която е кохерентна с а, изпълнението на обществените функции на РАИ. В ник по никакъв начин не се засягат държавните субсидии и също така публичния стопански интерес. През 2010 година имаше презентация от, аргументация за, от Организация за защита на потребителите и този аргумент тогава не беше прият. Има и много други неща. Благодаря. Една минута за отговор от вносителите на петицията. А може би ще направя аз това, мога да говоря от името на вносителите на петицията. Не зная дали комисията е видяла съдебното решение, но Раи очевидно са го прочели за добро или за зло. Очевидно остава дума за това, че е, 350 милиона Раи е предложила за собствените си програми така че е, Рай със сигурност би трябвало да знае този аргумент. Споделям мнението, изложено в това съдебно решение и моля Европейската комисия да се занимае по-подробно с тази тема, която не е направила до сега. Моля също председателката на комисията да а, е, проследи ситуацията в Италия, горещите дискусии, които се водят и дали е, за нея ще бъде възможно да покани тук надзорния съвет на РАИ, за да може да чуе защо тогава се е стигнало до този протест. И то точно от надзорния съвет на РАИ. Това означава, че нещо не е наред като е, европейски парламентаристи ние трябва да се погрижим за свобода на информацията на всички граждани и среща с надзорния съвет със сигурност би помогнала. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички. Ще се опитам да обобща дебата и всичко, което беше казано до тук. Ние като комисия по петициите сме задължени да изслушваме европейските граждани и да даваме отговор на техните проблеми. Що се отнася до темата, която току-що обсъдихме, по нея имаме задължение да се занимаем подробно с нея и да установим дали наистина са нарушени принципи, така както е изложено в петицията. Разбира се, като се вземе предвид е, всичко казано тук днес в комисията. Аз имам задачата и задължението да попитам членовете на Европейския парламент дали споделят мнението, че Европейската комисия трябва да се занимае още веднъж с случая и да изготви ново становище по е, това, че са нарушени основните договори, че е нарушено европейското право. Също така да се установи дефинитивно дали има конфликт на правомощия, що се отнася до националните правомощия и дали Европейската комисия трябва да се намеси за защита на гражданите на тази страна. Има предложение за изслушване поне на председателя на надзорния съвет на РАИ Става дума за италианска надзорна инстанция, това не беше посочено днес от нея. Може би е, би помогнало, ако изслушаме представителите на тази комисия и си създадем по-добра представа как е, всъщност е, стоят нещата с е, правомощията на европейско равнище и с правомощията на този надзорен орган. Тази молба, която е единодушна от страна на депутатите и която беше изказана днес, е свързана с факта, че по тази петиция все още не трябва да се затваря, тъй като по нея все още няма окончателен отговор нито от Европейската комисия, нито от представителката на РАИ, която присъства днес тук. Петицията остава открита и ще действаме така, както се оговорихме. Аз не знам дали останалите депутати са съгласни. Виждам, че няма възражения. Така че ще е, процедираме така, както описах. Благодаря на вносителите на петицията и на представителката на РАИ за присъствието им тук. Преминавам към следващата петиция. Това е точка 7 от е, дневния ред. Шон Лолес, ирландски гражданин, внася петицията. Става дума за неправомерно прилагане на реда и условията във връзка с единното плащане на стопанство и схемите за необлагодетелстваните райони от органите в Голуей, Ирландия. Дами и господа, тази Петиция беше внесена, защото Департамента по земеделие, храни и морски ресурси в Ирландия неправомерно прилага реда и условията във връзка с единното плащане на стопанства и схеми за необлагодателствата райони. става дума за една територия, която а, отговаря из, изцяло на изисканите условия. Подобни територии бяха оценени от службата, регионалната служба на Министерството като референтни с 99% фураж. Сега, за да кажа нещата набързо. в в, в, последствие беше е, установено, че територията е с референт с референт номер 95% фураж, след това 10% и след това 0%. Това е, е несправедливото отношение към различните е, е, земеделци е, беше разглеждано по, по различен начин. През 2010 и 2011 година бяха, напра... бяха, напра... бяха направени допълнителни инспекции и а, е, Жалбовносителят се обърна към регионалната служба да попита защо плащанията не са извършени. той, той получи едно консолидирано заплащане на Оратора е помолен да чете по-бавно, защото не може да се превежда. На, него, на неговата жалба не, не бе даден отговор и съответно а той не, не получи значителна сума, която му е дължима по силата на схемата за необлагодетелствените райони друг жалпоподавател, който получи 10% от съответната сума, започна съдебна процедура срещу регионалната служба през 2010 година, като производството все още не е приключило. За сега не е приключена а, процедурата и има още възможност за обжалване. Също, същевременно обаче срокът за получаване на а, плащанията е 3 години и по този начин всички а, засегнати а, земеделци са а, трябва, трябва, могат, могат да, се, да се окажат жертви на процедурата, предприета от регионалната служба. За това се обръщаме към Комисията по петициите. Прекалено дългите срокове както и отношението на държавните служби са признак за абсолютна несправедливост прямо жалбоподавателите. За това трябва да се вземат решения. Единственото, единствен, единственото, което може да се направи в, в момента е да се а, изостави цялата процедура по обжалване и да се, по, и да се поиска закон, законно производство, което обаче беше отказано от а, представителите на Министерството в а, Галуей, като му беше об... той, той получи през януари 2013 година отговор, че ще получи а, сумите за 2010, 2011 и 2012 година в размер от 10%, но не и за 2013 година. Той се съгласи да изтегли а, своята жалба, ако а, бъдат заплатени съдебните разноски от страна на Държавната служба. Днес обаче а, неговата жалба продължава да бъде игнорирана и а, Държавната служба а, му отне консолидираните права за плащане. Това не е единичен случай а е характерно за отношението, което Държавната служба по земеделието практикува спрямо земеделците. Не знам дали успях да ви убеда. в невъзможно, невъзможността земеделците да, да предприемат действия по двата а, канала, те на, на като, като, като имате предвид разположението на, тери, на територията на техните а, земеделски площи. Така че а, ние молиме комисията по петициите да, да, да, да прецени дали има справедливо оцен, оценяване на тези територии спрямо условията а, за други а, региони и територии в Ирландия. Ние е, бихме искали да се, да, се, да се извърши независимо и задълбочено изследване на условията за допустимост на тези е, площи за плащане, за е, получаване на пряки заплащания в Ирландия. Ние бихме помолили Комисията по петициите да проучи дейностите на е, представителите на Министерството и съответно да направи анализ на независимостта и справедливото оценка на условията за допустимост и е, на състоянието на територията и да а, намери решение на проблема за всички засегнати по силата на схемите, които се предоставят за единно плащано. Госпожа Валериада от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Петицията се отнася прилагането на единното плащане и схемите за най- необлагодетелстваните райони в държавите членки. Тук бе представен проблем, свързан с приложението на тези схеми и определянето на условията за допустимост на територии. Както отговори комисията, това е, от, това е в прерогативите на държавите членки. Е, оценката на е, площа и съдържанието на териториите се извършва от държавите членки. Комисията не може да излезе със свое становище и не може да замести със свой анализ анализа, е извършен от държавата членка. Спорът трябва да намери решение в админи... пред административните власти на държавата членка. В петицията също така се споменава а, невъзможността да има справедливо обжалване. Тук също става дума за прерогативи на, държава, на държавата членка, така че решение трябва да бъде намерено от страна на националните власти чрез национални инструменти за правоприлагане. Сега давам думата на Джим Хил. All... Благодаря, госпожо председател. Първо ще поздравя моите моите ирландски съграждани и колегите. Действително е хубаво, че се обръща внимание на това, което се случва в Ирландия. Няма възможност за обжалване на решението на административния орган не е възможно в продължение на 5 години всъщност да ощетяваш земеделските стопани при положение, че е, очевидно няма правно основание за едно такова е, намаляване на помощите или за лишаване от помощите. Земеделските стопани е, са получавали 95% от плащанията за своите площи е, в продължение на години и изведнъж е, поради промяната на схемите за плащане е, ирландските органи решават, че те вече не са в правото да получават такива помощи, опирайки се на някакви насоки. Но, но соките сами по себе си не оспорват правото на земеделските стопани на тези помощи. А, а на практика а, лишаването а, от помощи на тези земеделски стопани става поради неправилното действие на компетентните органи, неправилното измерване, неправилното администриране. Какво всъщност очаквам от комисията? Да напише е, и да се обърне в писмена форма до земедели... Е, Министерството на земеделието като обърне внимание на това, че на практика прилагането на правилата за единно плащане и за плащане по схемите за необлагодетелствени райони би трябвало да се спазват съвсем точно и коректно и да не се ощетяват земеделските стопани. Необходимо е, освен това, да се проведат независими проверки и инспекции на място а, освен това, а, да се ускори процеса а, на обжалване на неправомерните решения, които ощетяват земеделските стопани. Не е възможно в продължение на 5 години да се бави и протака една жалба. А, очевидно има зла умисъл в а, тези действия. освен това, бих желала да ви поканя да посетите Ирландия. Аз знае, че вие вече сте били в Ирландия, правили сме посещения там и на място, но сега бихме могли и на, още веднъж да, да видим всички тези земеделски стопани и да се срещнем с тях, защото това са хората, които преди години са получавали до 95% от плащанията а, а, или най-малко 90%, а сега в момента получават най-много 10 или нищо. Това е положението, госпожо председател. Благодаря на вас, на секретарията. Благодаря и на, на комисията за обясненията, които даде. Благодаря и на вносителите на петицията. Благодаря ви. Госпожа Макинес има думата. Вие първа поискахте думата, да. А, господин Маргенис. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че основният вносител на петицията няма възможност да бъде тук, за да изложи и проблемите. Аз мятам, че ние тук в комисията би трябвало да е, подкрепим е, тяхното искане, защото става дума за един много съществен случай. Е, става дума, освен това, за решение, което ще бъде определящо в практиката на административните органи. Това е нещо, което трябва да имаме предвид. И освен това, са необходими независими проверки и инспекции на място в стопанствата, които са засегнати от това неблагоприятно решение. И другият много тревожен момент е именно тази процедура по обжалване, която се проточи прекалено дълго. Да, това е недопустимо дълъг срок. Има достатъчно а, данни, които говорят за съзнателно провеждана дискриминация на земеделските стопани от този район. Какво е необходимо? Ние би трябвало да посетим е, именно този район за да видим а, е, какво е положението там на място и с определенето на този а, е, фуражен а, е, показател и а, плащанията по а, съответните схеми, но да видим и какво, как се управляват отпадъците в тази област. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на жалбоподавателите. Аз не съм член на тази комисия. Бях едно време, но съм заинтересована от този проблем, тъй като работя по ОСП и в крайна сметка става дума за ирландска петиция. Има и специфични въпроси, които са поставени в тази петиция, но и общи за всички въпроси. От една страна говориме тук за фундаменталните права на а, фермерите и хартата на така че трябва, трябва, трябва да видим каква дали е, правата на фермерите по силата на хартата са били зачитани. Второ, става, става дума за а, е, сроковете на процедурите по а, е, обжалване. Това, това не се отнася само за конкретния случай, а и за всички обжалвания, които се извършват от фермери. От друга страна, аз подкрепям пред предложението за независими експертни инспекции. Но знам, че и както и в миналото, подобни а, а, обещания, че може това да се случи, е, не са добре дошли, защото, както добре знаеме, нашата комисия не разполага със съответната е, експертиза така че е, тук не става дума за въобще инспекции и контроли по принцип, а трябва да си зададем въпроса какво може да направи тази комисия, за да подпомогне жалбоподавателите. От друга страна, е, националните съдилища са онези, които трябва да извършват е, проверки относно правилното приложение на законодателството на Европейския съюз е, и тук е, и по-специално в конкретния случай за деянията на е, местното представителство на Министерство на земеделието. Разбира се, трябва да се проведе, проведе известно разследване, но аз изпълням от, още от времето, в което бех член на а, тази комисия, че самото разследване и анализ са толкова дълги, че то води само до отчаяние от страна на жълпопадавателите. Така че аз мисля, че предложението на Джим Хейгинс е, е правилно за събиране на съответната информация от а, съответното ресорно ведомство. А ако комисията има някакви, някакви идеи по начина по който а, биха могли да бъдат провеждани независен, независими разследвания и а, ако е, и можем също така да имаме мнението и на сметната палата относно плащанията или както става в, в този специфичен случай отсъствието на плащане. Но а, при всички случаи въпрос, въпрос е всички тези дейности и действия да бъдат а, предприяти колкото се може по-бързо. Господин Хигинс, ще бъда много кратък. Бих искал първо да благодаря, да ви благодаря лично на вас и на секретарията за това, че приехте да откриеме тази петиция. Аз наистина съм много разочарован от отговора на комисията. А, е, така, това е един мързелив отговор, ако мога така да го нареча, в който се изтъква, а, изтъкват принципите на субсидиарност. Аз знаех, че това е отговора, който ще получим от комисията, но аз го намирам за неприемлив. Тук в, край, в крайна сметка работата на комисията е да бди над начина по който се разходват европейските средства. в крайна сметка, е, по продължение на години, регионалната, е, регионалната служба на Министерството изплащала тези средства и в един ден представа да ги. Аз не съм, може би, е, съвсем съгласен с казаното от госпожа Магинес. Аз мисля, че работата на комисията по петициите е, е често много успешна и постига добри резултати. Спомнете си петициите, свързани с картелите и доминантната позиция на операторите на мобилни телефони. както и петицията на, на Дейвид Лоус. И тогава комисията направи препоръки на ирландското правителство и се постигна задоволителен резултат. Така че Въпрос е по-скоро в комуникацията. И така още веднъж благодаря ви, госпожо председател, за това, че приехте тази петиция и се надявам, че тя ще остане отворена. Няма други желаещи да се изкажат. Госпожа Магенес, само 30 секунди. Джим е прав. Не, наистина постигнали сме много добри рез, резултати с някои петиции, но това обикновено не се случва с петициите, свързани с селското стопанство. Но е, не, не казвам, че не, не, сме, не, сме, не сме опитвали да подпомагаме е, жалбоподавателите, но не винаги сме постигли. Затова казвам, че може би и този път е, по, по, с подобни петиции няма да получиме е, много бързо добри резултати. Господин Галагър. Аз не бях е, прочел предварително цялата документация, но, но тук става дума за е, поето, а, поети ангажименти, обвързващи е, ангажименти. мисля, че първото и незабавно нещо, което трябва да се направи, е да се проведе едно независимо разследване. Благодаря. Сега давам още веднъж думата на госпожа Мърфи за една минута да отговори. Аз а, е, мисля, че тримата депутати а, е, се спряха на всички а, е, важни въпроси, залегнали в нашата жалба. А, просто става дума за отчаянието и а, на е, жалбоподавателите и затова е, бяхме принудени да е, предприемеме тази стъпка. За това ви благодаря. Така, от желанието на всички изказали се е петицията да остане открита и да зададем да направим писмено запитване до министъра на земеделието на Ирландия с копие до Комисията по земеделието на Европейския парламент и когато получиме съответните отговори, можем да се обърнем към Европейската комисия да и да я приканиме да да погледне по-така задълбочено този проблем. Съгласни ли сте? Благодаря на жалбоподавателите и на всички от тези, които участваха в дебата. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Пункто 9 е стата презентата да... Петиция под точка 9 от господин Козимо Фракас и други. Става дума за тревога свързана с диоксин в град Таранто в Аполия, Италия. Между другото бяха разкрити и нови факти, които дадоха повод на госпожа Окен още веднъж да положи усилия за включване на тази тема в е, дневния ред на нашата комисия, за да можем да изслушаме още веднъж носителите на петицията и представителите на италианските граждани. Комисията е, през септември накрая започна процедура по нарушаване на основните договори срещу Италия. Сега давам думата на госпожа Антония Батая, която ще представи петицията. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на английски язик. За нас е много важен момент, в който е, можем да представим е, последните данни за случая е, във връзка с диоксина пред Европейския парламент. Таранто в Италия е, в продължение на много години се бори с замърсяването е, с диоксин. Много висока е концентрацията на диоксин в атмосферата. Е, най-високата в Европа, а може би и в света. И е, е, Вредите са а, е, огромни, както за хората, така и за животните и за растенията. Колкото по-близо си до а, а, заводите а, в Таранто, толкова по-силно си изложен на вредното въздействие. На 26 септември 2013 година започна процедурата за нарушение срещу Италия, което комисията всъщност откри. Комисарят Янич Поточник обърна внимание на международната общност към драматичната ситуация в Таранто. Таранто е, е град, който действително много страда вече от години. И хората са е, засегнати е, в ежедневието си от всичко това, което ги заобикаля в околната среда и от вредителите. Майченото мляко, питената вода са замърсени. Химическите анализи показаха, че химически отпечатък на диоксина в заводите и в продуктите, произвеждани от заводите, са подобни на екологичния отпечатък на който, и съдържанието на химикали в всичко в проду... диаметър от немалко километри около заводите. Председателката моли оратора да говори по всъщност да чете по-бавно. Агенцията за опасване на околната среда, АФА, се спря на концентрациите на поливенил дихлорид в растенията, в почвата, в атмосферата. Е, и е, до този момент е, все още нямаме дори съвсем точни данни за размерите на щетите, нанесени от това действително много голямо замърсяване. Във всеки случай доказано е, че през последните години нараства броя на заболелите от ракови заболявания. Има много млади хора на 18 годишна е, възраст, които е, са засегнати също от е, на това вредно въздействие и са диспенсеризирани като раково болни. 100 хиляди приблизително са жителите на е, града Таранто. Е, с е, околните сателитни селища брат на населението е много по-голям. И от 1995 година обществените и неправителствените организации алармират за тази силно съмърсена среда, в която живеят хората и за опасностите от нея. Но местните власти, както и националните власти, очевидно не взимат радикални решения, тъй като заводите са изключително важни за економиката на района и на страната. Замърсяването с диоксин, концентрацията на диоксин обаче нарасна толкова много, че през 2008 година нашата асоциация реши да предприеме самостоятелни анализи, за да видим каква е концентрацията на вредни химикали е, е, и е, емисии в Таранто и околностите. В периметър от 50 км бяха анализирани стойностите на редица вредни химикали с канцерогенно действие – Концентрациите не отговарят на пределно допустимите е, стойности, е, които въжат е, съгласно европейското законодателство. Диоксинът не е единственият вреден елемент. Съгласно анализите и изследванията, проведени в района, се установява, че концентрацията на редица други вредни вещества също са прекомерно високи. Има и досъдебно производство, извършени са разследвания и в рамките на досъдебното производство. Съществува солиден набор от снимки, от документни доказателства, които показват, че замърсяването е уникално и <laughs> за Европа, не само за Италия. Институциите обаче до този момент реагират твърде мудно. Независимо от това, че дори и в рамките на съдебното решение, което в крайна сметка бе произнесено от части за заводите и замърсяването на околната среда, се казва, че действително съществува сериозна опасност за здравето на хората. Предложени са редица мерки от е, компетентните органи, но те се оказват неефективни, тъй като на място всъщност не се прилагат само частично или е, проформа. Ние е, би трябвало да предприемем по-радикални мерки. Нуждаем се от помощ, нуждаем се от е, справедливост. В болницата в Таранто аз се срещнах с майка, чието дете е болно от рак и му предстои тежка операция. Детето най-вероятно ще умре, независимо от усилията на лекарите. Каква е съдбата и на много други деца, и на много други майки? не по-различна от това на майката, с която разговарях. Смятам, че трябва да променим нещо. Това е нашия човешки дълг. Благодаря. Господин Ян Кодеско ще представи становището на комисията. Благодаря, госпожо, Благодаря, госпожо председател. Както беше споменато, комисията започна процедура по нарушаване в този казус. Ние сме много загрижени от равнището на неконтролираните емисии в процеса, в производствения процес. А също така завода попада под разпоредбите на директивата за пряка отговорност. От е, италианските власти постъпиха някои е, обещания, че те взимат е, мерки, че вземат предвид степента на запърсяване и праговете на емисии. Но за сега очакваме допълнителни отговори от италианските власти до края на ноември. Благодаря, казва председателката. Някой иска ли да вземе думата по този въпрос? Имате думата. Аз искам да знам защо една петиция, която тече от 2007 година, по нея е поступил въпрос през 2010 година и след това през 2011 година е, комисията нищо не е направила до момента. Тя казва, че очаква отговор. Очаквам да се упражни малко повече натиск. Е, може би е, Иначе процедурата е редовна, но при тези обстоятелства не може да се приеме забавене. Очаквам от комисията да а, упражни малко повече натиск. Yeah, Когато погледнем данните и изслушахме това, което каза вносителката на петицията, трябва да кажем, че проблемът наистина е много голям. Тук става дума за неспазване на задължението за полагане на дължимата грижа от страна на комисията, също така и за много тежко нарушение също общественото здраве. Начинът на действие на италианското правителство беше насочено към укриване на фактите и то във всеки момент. Тук е установено нарушение и то не само едно, а повече нарушения. Например, превишава се границата на вредните емисии. През 2004 година данните показват това, а и следващите данни. Така че, въпреки, че комисията през септември тази година започна процедура по нарушение на основните договори, договори. Нещата стоят така, че комисията сега започна да действа, обаче по причини на предпазливост тази петиция трябва да остане открита и трябва да се следят следващите действия на Комисията за решаване на проблема. Когато погледнем колко дълга е историята на тази петиция, колко много закони не са спазвани или колко закони са създадени адхок, за да се укриват фактите, това означава, че не трябва да приключваме с тази тема. Благодаря. Мадам Chair, Uh, Госпожо председател, аз не съм член на вашата комисия, но просто искам да кажа няколко думи, за, да вдъхна смелост и кораж на вносителите на петицията. Защо, и да им кажа, че ние сме чули техния глас и е, бихме искали просто да изразиме духа, който цари тук в нашата институция, когато става дума за обсъждане на такива проблеми. Тук не става дума само за един италиански проблем, но включително имаше и, и петиция, както знаете, относно газовите емисии в около 30. Аз обаче познавам много добре тези проблеми, знам каква е загрижеността на а, гражданите, разбирам, че това е един много тежък и много сериозен проблем, който трябва обаче да се реши колкото се може по-бързо. Благодаря ви. Друг пита председателката. Една минутка за вносителката на петицията. Благодаря ви, госпожо председател. Най-много това, което най-много ни натежава и буди нашата загриженост е, че италианските власти трябваше да предприемат съответните мерки. Още миналата година трябваше да се изработи един е, план за околна среда, който Илва трябваше да подготви. Илва подготви, е, този план беше публикуван преди няколко дни, но в крайна много, но това много ни разочарова. Първо мерките и второ този план, който трябваше да влезе в сила още миналата година, сега е отложен за 2014 година. Просто ние искаме нормален живот за хората и да могат да дишат, а да не се задушават. Благодаря, казва председателят връзката. Естествено тази петиция остава открита. Още повече, че има процедура по нарушаването и бих искала да се обърна към комисията и да кажа, че разглеждаме тази петиция от 2007 година насам и след 6 години чак комисията се реши да предприеме процедура по а, нарушение. А, а, когато става дума за замърсяване, става дума за човешкия живот, става дума за здраве. Така че за, за хората 6 години е много дълъг период. Така че аз а, призовавам а, комисията да вземе нещата в а, свои ръце и а, да просто да ускори цялата процедура, защото италианците, гражданите на Таранто просто нямат време да чакат. И аз също така моля комисията, а може би ще го направим в писмен вид, ще, ще напиша писмо на комисията, за да обясна точно нашите възгледи. И още нещо към комисията. Комисията не трябва само да налага санкции на държавите членки, но комисията трябва също така да набележи целите, които трябва да бъдат постигнати. А основната цел, според мен, е, трябва да бъде е, здравето и е, живота на е, гражданите, околната среда и разбира се заетостта и производителността. Но мисля, че комисията трябва да се, да се, нам, да се намеси и да, да направи едно приоритарно класиране на различните проблеми е, а пък е, по силата на между институционалните ни споразумения очаквам информация, която да постъпи от е, комисията по съответните мерки и раз, различните етапи на действия. Надявам се, че ще имаме информация от комисията в най-скоро време. Така че тази петиция остава открита. Благодаря на вносителите. Allora, adesso passiamo al punto... Добре. Сега преминаваме към точка 10 от дневния ред. Преминаваме към гласуване и обсъждане на измененията по доклада за проучвателното посещение в Полша. Един момент she's the next one. She's the next one. Yes. I don't think so. Uh, Mr. Bolsonaro wants to, to take the floor? No? So we can... Господин Босинаро, желаете ли да кажете нещо? Не. По тази точка, господин Босинаро? We can go on... Тогава продължаваме. с гласуването. Автор е господин Бощинаро, а ви предлагам да гласуваме този доклад. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за,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 Седмо за... Сед... Не, седмо отпада. Осмо изменение. С устно изменение. Някакво възражение към... Не. Значи осмо с устното за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против,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 против, въздържали се, приема се. 19 отпада, 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против. Има някакво възражение към устното изменение? Не. 21 значи с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 22. Оттеглено. И сега окончателно гласуване на доклада за против. Приема се с два гласа против. И така, преминаваме към следващия доклад. Госпожа Вертман иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Моля за вашето търпение, тъй като има някакви странни промени в измененията. Спомняте ли си, че се срещнахме в офиса на омбудсмана, той отсъстваше, негови сътрудници бяха там и мисля, че резултатите от подобно посещение може да включват само това, което сме видяли, само това, за което сме разговаряли, само това, което сме установили. Но Обадеха ми се от службата на датския омбудсман с молба да промена някои е, становища в нашия доклад. Аз им отговор... Аз отговорих, че ще попитам членовете на делегацията, но ние обсъдихме въпроса и решихме, че ние не можем да променим нито една дума от този доклад, защото не може този доклад да включва неща, които не са били обсъждани и неща, които не сме установили. Така че искам да привлеча вашето внимание към този проблем. Трябва да, да знаеме какво точно става. Искам да уверя колегите, че няма да е, да направим съответните промени. Е, и трима от нас казаха, че наистина може би пък можем да докладваме устно за това, което беше казано. И още нещо. В крайна сметка, мисля, че го дължиме на нашите колеги и трябва нещата да бъдат е, прозрачни. А колкото до гласуването, бих искал да ви обясна, че някои изменения са внесени от колеги, които не са участвали в делегацията и които на практика не е, влизат в обхвата на доклада и не отразяват по същество нещата, така че ние решихме да ги отхвърлиме, както и други изменения, които критикуват е, положението и които по, по принцип не е, смятат, че процеса на внасене на петиции е полезен. Така че ние сме ги отбелязали с минус. Така, това бяха е, моите забележки относно различните аспекти на доклада, изменения, допълнения и така нататък. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Вертман е, по процедурен въпрос да искате да се кажат? Не, не можем сега да, да отваряме е, дебат. Бих искал само да прочета това, което Маргарет Алкън ми изпрати. Това е нейното становище по доклада. Може ли? Само, само за минута. Госпожа Ока не е съдокладчик. Вие, ако искате, можете да кажете нещо, което да включиме в протокола, но, но не започваме дебат сега. So... И така. Започваме с гласуването. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Пет. Не. Е, да, да, точно така. Четири отпада, сега пет. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Да гласуваме ли устното изменение? Извинете ме за миг. On the sixth recommendation. Във връзка с е, шеста препоръка имаме устно внесено изменение. Имат ли гласове против? Възражение? Не, кой е за? Това е устно изменение, кой е против? Въздържали се? Приема се. сега девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 11 са Десет отпадна, 11 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис във връзка с 11-та препоръка. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Седемнайсто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 за? Против? Извинете, против, да. Не въздържали се. Против и, и не, нещо обърках, казва председателят, но нека да повторим гласуването. Кой е за? Кой е за? Can you reach an agreement? Можете ли да се споразумеете най-сетне помежду си? Още веднъж питам, кой подкрепя 18-то изменение? Броим гласовете. 5 души. Кой е против? Девет. Сега въздържали се? Добре. Изменението е отхвърлено с 9 гласа против, 5 за и е, 0 въздържали се. И така, е, окончателното гласуване по целия текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Докладът бе одобрен с един глас против. Останалите гласуваха за. Благодаря много на всички колеги, е, които участваха в дискусиите и гласуването. Поискате So, colleague, please, we have to start Колеги, започваме обсъждането на гръцкия доклад. Господин... На гръцкия доклад господин Литоргас има Бреве, porque es un intercambio, primer intercambio de opiniones. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Става дума за първоначален обмен на мнения. На първо място искам да направя следното. Да благодаря на всички участници най-сърдечно и да спомена специално онези, които ме придружиха по време на това пътуване Марио Балдини, който днес присъства тук, един а, представител на партията на зелените от Германия. Speaking, please. Благодаря, госпожо председател. Започвам още веднъж благодаря на всички, които ме придружиха. Искам да благодаря и на представителите, които пътуваха изнаредно господа Бадиадели, господин Хунтис и господин Салавракос. Аз им обясних, че ние сме предприели нещо съвместно. Става дума не само за информационно пътуване, за проучвателно посещение, което беше подготвено от е, германските и харватските колеги и от моя милост. Не, става дума за проучвателно пътуване, което беше проведено заедно от всички нас и за което се подписваме. Гръцките колеги, а също и е, тези колеги, които не са с гръцко гражданство. Искам да посоча, че това пътуване беше изключително полезно благодаря на секретарията, благодаря и на Наталия, не само, че ми даде таблетка против главобол, благодаря и за цялата й работа. Всички които бяха споменати от мен преди малко, които дойдоха в Гърция. Благодаря им, това беше едно чудесно досие при нито едно проучвателно посещение не сме имали толкова добре подготвено досие, толкова добре подготвен доклад. Наистина е, работата беше много прецизна. И разбира се, това ни помогна, госпожо председател, да проведем разговори и да ги проведем при това успешно. Защо казвам това? От една страна ние постигнахме успех и бяхме приети радушно от а, гръцките компетентни органи. Вносителите на петицията също ни помогнаха, нямаше никакви трудности. Точно обратното, това беше едно посещение, белязано от знака на любезност, на гостоприемство. Ние се чувствахме наистина прекрасно в тази страна и е, наистина нещата бяха казани направо в очите. Посетихме различни региони Атина, Драматико, Пелопонес, Корфу и също така региони в Северна Гърция. По-специално в близост до албанската граница. Наистина бяха създадени много е, улеснения, за да можем да проследим развитието на петицията. Вносителите на петиции е, бяха на място, обясниха много е, подробно за какво става дума и искам ясно да кажа, че се срещнахме с всички представители на публичните органи. Нямаше нито един пропуск, когато ставаше дума за срещи с официални лица, с представители на регионите или с носителите на петициите. И на този фон мога само да кажа, че резултатът е положителен. Имаме първоначално вече е, обмен на мнения по това посещение. Не знам дали колегите желаят да кажат нещо, но на базата на резултатите, които получихме, аз мога да посоча, че е, ще бъде изготвен доклад, внесени са и изменения. Със сигурност първата редакция е готова и скоро ще бъде представена. Така че сега не ми остава нищо друго, освен да благодаря още веднъж на всички, на Дейвид и на останалите. Аз не споменах Дейвид, обаче двамата гръцки колеги вече ги споменах. И сега аз съм на ваше разположение за въпроси от всякакъв характер. Както казах, докладът вече на практика е изготвен и ние със сигурност ще го обсъдим подробно. Благодаря, Карлос. Давам думата на господин Балдини. Che sono completamente d'accordo. За да може да се превежда на хрватски, ще говоря на италиански. Аз по принцип съм съгласен с това, което беше изложено от председателството, също така оценявам положително посещението в Гърция. Не знам защо не беше казано, може би от учтивост, обаче имахме доста проблеми. Там имаше различни демонстрации, които срещнахме по пътя си и като цяло мога да кажа, че бяхме приети положително, без е, особени проблеми, но това благодарение на добрата организация. И благодарение именно на тази добра организация нещата е, тръгнаха в добра насока. Получихме информация от е, различни места, не само от носителите на петиции, но и от публичните органи, започвайки с министерствата, през регионалните власти, кметовете, също така ние посетихме университети, университета Каподистрия в Атина, например. Срещнахме се с изследователи, инженери и студенти, които учат там дисциплини, изключително важни за нашето посещение. От друга страна, имаше граждани и петиции, които бяха представени там, по които ние бяхме информирани много подробно. За мен това беше първото посещение от подобен характер в Гърция. Аз съм нов депутат като харватин и ние едва от 1 юли тази година сме в Европейския парламент и трябва да кажа, че Бях е, до някъде очуден, е, гледайки производителността по време на работа, на практика без е, почивки и е, това, че е, се закусва сутрин много рано и е, вечер, между другото, също работихме доста докъсно е, благодаря на всички, които организираха това пътуване. Работихме много усилено. Мога да кажа, че наистина резултатите са добри, защото всички заинтересовани лица бяха информирани подробно и като цяло още веднъж ще кажа, че задачата беше изпълнена добре. Okay. No, solo es para agradecer, eh, eh, agradecido al staff, eh, por supuesto. Аз също искам да благодаря на сътрудниците, Дейвид, на останалите, които не споменах, Марк, например, и също така представителите на политическите групи, които присъстваха. Съжалявам, че не ги споменах по-рано. Искам да благодаря за тяхното присъствие, за логистичната подкрепа, която получихме, за съвместната работа с тях и също мога да кажа, че на следващото заседание на Комисията по петициите бихме могли да разгледаме темата по-подробно. Документите ще бъдат раздадени на всички. Както казах, е, те са почти готови. Благодаря. Благодаря. С това приключихме обсъждането по тази точка и можем за сега да спрем е, работата на комисията, за да преминем към заседанието на координаторите. Това се отнася до доклада, по който открихме вече първото разискване. Естествено, на следващото заседание на комисията ще се върнем обратно към него. Thank you